начини за подпомагане на активистите ЛГБТ. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Калас. Имаме 6 проекто резолюции и ще ги гласуваме след маничко. Сега ще гласуваме резолюциите относно гра, граничните сблъсъци между Тайланд и Камбоджа. Имаме е, съвместна резолюция. Кой е за, против, въздържали се? Приема се единодушно. Сега минаваме към резолюцията за Йемен за преследване на малолетни престъпници и по-специално Мохамед Табер, Табет Само Имаме три изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Три за? Против? въздържали се, приема се. Сега, разделно гласуване, първи параграф, за, против, въздържали се, един въздържал се, приема се. Сега гласуваме, извинявайте, казва председателят. Имаме изменение номер едно на зелените за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме текста с измененията за, против, въздържали се, приема се. И последната резолюция резолюцията за Уганда. Съвместна резолюция. Гласуваме първо параграф номер 6. Разделно гласуване. Първа част. Гласуваме първата част за против. Въздържали се. Приема се втора част за против. Въздържали се. Приема се. Параграф 8. Първоначалният текст за против. Въздържали се. Приема се. 12 параграф. Първоначален вариант. Две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против е, нека да провериме. Е, започнете гласуването. Schließe ich die Abstimmung. Отхвърля се. И сега цялата проекторезолюция по именно гласуване. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се с един въздържал се, един глас въздържал се. Сега няколко съобщения. Имаме декларация на съвета, която ще бъде публикувана в протокола. Имате три месеца за